потвърждаваме новото му членство. Протоколът на това заседание ще ви бъде представен за одобрение в началото на следващото пленарно заседание. Ако нямате възражения, ще предам и приятите днес резолюции на техните получатели. Дами и господа,